Okay, friends, uh, prepare for the vote and... Здравейте, приятели! Нека се подготвим за гласуването. Проверете дали си носите картите за гласуване. Моля да ги поставите в устройствата, за да сте готови. След малко ще започнем.

Okay, friends, are we ready for the voting? Готови ли сме за гласуване? Предстои да гласуваме по текста за командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Докладчици са Елизабет Моран Шартие и Агнес Юнгериус. Нека ви уведомя, че компромисно изменение е латинско ще бъде гласувано поименно. Ако 11 членове на комисията са за такова искане. но все още не сме стигнали до там. Гласуваме по компромисно Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 257 отпада. 258. Гласуваме го заедно с имко 25 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Електронна проверка по изменение 258 и имко 25. Два гласа в повече от НП, един глас в повече от НП, сега няма проблем. Гласуваме. Може ли да закрием гласуването? Край на гласуването. Благодаря. Отхвърлят се с 34 гласа против. Много ясен резултат. Изменение 259 е отеглено. Изменение 260 отпада. Гласуваме по 260. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Продължаваме с изменение 262. То отпада. Извинявайте. Не съм свикнала още с този списък за гласуване. Трябват ни още 15 минути. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение, извинете, компромисно F за, против, въздържали се. Можем ли още веднъж да гласуваме по компромисно F? За, против, въздържали се, приема се. Изменение 275 заедно с изменение 353 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Юри 29 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Юри 29. Моля гласувайте. Един глас повече от ДНП, Сега няма проблем. Край на гласуването. Отхвърля се с 3 гласа разлик. Изменение 276, 277, 280 и 279. Трябва да прелистите до страница 12. Изменение 311 на страница 12. Моля, гласувайте. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Страница 17. Изменение 349 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 351 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромисно С за, против, въздържали се, приема се. Страница 38. Компромисно компромисно Д на страница 38 за, против, въздържали се, приема се. Следващата страница е 49, компромисно А Страница 49. За, против, въздържали се, приема се. Страница 51, компромисно е латинско. Поискано е поименно гласуване. Кой е за поименното гласуване? Моля тези колеги да станат. По именно гласуване по компромисно е латинско. Моля, гласувайте. Край на гласуването по компромисно е латинско. Преминаваме към страница 52 Изменение 490 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно Г латинско на страница 54 за, против, въздържали се, приема се. Страница 55, изменение 500. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И Юри 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Страница 57, компромисно Y за, против, въздържали се, приема се. Страница 58, компромисно и латинско за, против, въздържали се, приема се. страница 59. Изменение 520 за, против, въздържали се, отхвърля се. Страница 60. Устно изменение. Има ли коментари по него? Кой е против изменението? Няма да гласуваме по устното изменение. Продължаваме с компромисно J на страница 60. За компромисно J. Против. Въздържали се. Приема се.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 Продължаваме с компромисно М на страница 64 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с страница 65, компромисно Н за, против, въздържали се, приема се. Страница 66, Юри 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 68 отпада. Компромисно О за, против, въздържали се, приема се. Страница 68, изменение 84 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с компромисно П за против, въздържали се, приема се. Страница 70, компромисно Q за против, въздържали се, приема се. страница 72, имко 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 102, заедно с изменение 103. 103 оттеглено. Всъщност гласуваме по 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно С за, против, въздържали се, приема се. Страница 76. Започваме страница 77. Компромисно те. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно Хикс на страница 78 за, против, въздържали се, приема се. Страница 79, компромисно К за. Компромисно К на страница 79. Изменение 143 е оттеглено. Компромисно К за против, въздържали се, приема се. Страница 83, компромисно у латинско за, против, въздържали се, приема се. Страница 85, компромисно в латинско за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим по компромисно В. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 38 гласа за. Преминаваме към страница 88. Имко 20 и изменение 200 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Следващата страница 89 изменение 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно дубъл В за, против, въздържали се, приема се. Страница 93, компромисно Z, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 225, за, извинете, 225 отпада. Изменение 225, за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Електронна проверка по 225. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлик. Компромисно АА за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АБ за, против, въздържали се, приема се. Страница 97, изменение 244 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 244. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 35 гласа за. Изменение 246 за. Против. Въздържали се. Гласуваме още веднъж по 246 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 247 за против, въздържали се, приема се. Компромисно АЦ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 253 е оттеглено. Сега можем да гласуваме по целия текст на доклада с измененията. Гласуваме поименно. именно. Край на гласуването. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се с 32 гласа за. 8 гласа против и 13 въздържали се. Сега ще трябва да гласуваме по мандата за встъпване в преговори. Трябва да има най-малко 28 гласа за предоставянето на такъв мандат. Моля, гласувайте по предоставянето на мандат. Край на гласуването. Предоставихме силен мандат с 44 гласа за, 8 гласа против. Madame la Présidente Madame Chatier uh, you will get the floor very soon Съвсем скоро ще ви дам думата, госпожо председател. Госпожа Длабайова иска изказване от името на малцинството. Искате ли? Господин Мартен, искате ли изявление от името на малцинството? Една минута. Да, госпожо председател. Е, ще представим в писмен вид, но групата на Европа за нациите и свободата се а, дисоциира от работата по този доклад. А, и имаше усилия в посока за тягане на законодателството, но смятаме, че текстът не е достатъчен, поради което ние не можем да го приемем. Госпожо Длабайова, не знаех, е, че трябва да го кажа устно. Ще мога да представя писмено изказване. Между мене и групата има различия. Баланса между свободата за услугите и свободата на услугите не, не е постигнат и затова гласувах против. Думата има госпожа Моран Шартие, не повече от една минута. Благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря ви за това, че председателствате това заседание, но, но не мога да а, не, да не кажа, не мога да не се изпомня за Томас Хендел, имайки предвид значението на този текст за социална Европа, за новата директива значението на това, което прави комисията ЕМПЛ в интерес на Европа по-близка до гражданите. Той има своето място и затова си мисля за него. Благодаря на всички колеги, особено на Анес Юнгериус, с която работихме в тясно взаимодействие. Благодаря на секретарията на Комисията на политическите съветници на асистентите дори да, не мога да кажа кой какво върша в този е, сложен екип и разбира се, благодарение на глачците в Сянка работихме 18 месеца и ние постигнахме баланс за всички работещи и за е, предприятията. Оценявам високо работата, която беше извършена в комисията по заетостта. Благодаря. Преди да си изгубя гласа, днес искам да кажа, че по доклада работиха две силни жени. Не е ли фантастично това? Следващото заседание на комисията ще бъде 19 октомври между 12 и 23 в Брюксел. Благодаря ви.